гражданското общество. Той беше един много известен и смел правозащитник. Ние трябва да, да, да, да помогнем на, него и неговото, на, на неговото семейство и да почетем паметта ми. Благодаря, господин Кашман. Е, групата на консерваторите и реформистите е, ми посочи промени в комисиите. Ако няма някакво възражение, този списък ще бъде е, прикрепен към протокола и приета. С... Бих искал да ви, убед... да ви уведома, че Комисията по юридически въпроси а, прегледа пълномощията на госпожа Перес, господин Болан и госпожа Лебран. Комисията заяви единодушно, че правомощията на тези трима депутати са валидни и влизат в сила за госпожа Перес на 16 ноември, господин Болант на 15 декември и госпожа Лебран от 1 януари 2011 година и тези правомощия се приемат. Има ли някакви възражения или коментари? Не. В противен случай тези техните правомощия са валидни. Сега. Комисията включи изменение, на 15 декември 2010 година Европейския парламент с реши да приеме правилник за гражданската инициатива и изменения бяха направени съгласно член 216 параграф 4. Е, този, тази поправка е приета, освен ако междувременно няма политическа група или 40 депутати, които да поискат прегласуването. Става дума за документа, който приехме на първо четене на 15 декември 2010 година. Промени в дневния ред. Окончателният проект от дневен ред бе прият от председателския съвет съгласно член 216 и съгласието на политическите групи. Сега ще ви прочета петте изменения в дневния ред. На първо място е, тези, е, повтарям, че тези предложения са одобрени от политическите групи. Първо, като председател на парламента ще направя изказване за признаване от страна на ЕС на геноциден по, над ромите по време на Втората световна война. След това ще имаме изказване на съвета, и на комисията, както и от представителите на политическите групи. Става дума за точка първа, признаване от страна на ЕСЕ на геноцида на ромите по време на Втората световна война. Второ, е, заглавието или наименованието на дебата относно отношението в Тунис е следното. Изказване на заместник председател на комисията и върховен представител на съвета за външни работи по повод положението в Средиземноморския басейн и по-специално в Тунис и Египет. Трето изменение. Е, гласуване на проекто резолюци... на проекторезолюцията за Тунис ще се проведе утре по време на втората сесия в, през февруари в Страсбург ще бъдат внесени проекторезолюции по повод положението в Египет. Четвърто, е, обсъждането на изказванията на комисията и съвета по е, покачващите се цени ще бъде проведено през февруари в е, в Страсбург. Вместо това ще има изказване на съвета и комисията относно назначаването на ръководители на европейските надзорни органи. Промени за утре, четвъртък, доклада с перони за дигане на парламентарния имунитет на господин Тамаш Дойч ще бъде включен в гласуването утре. Това ще стане утре в 12. Имате ли някакви въпроси и коментари? Няма. Съответно и съгласно споразумението приятите от политическата група промени. Бих искал процедурен въпрос. Защо, защо едноминутните изказвани са толкова късно? в, на, пред, на предишната сесия едноминутните изказвания бяха последни и все по-малко и по-малко хора са готови да участват в този в тези изказвания. Много ви моля да изтегляте по-рано едноминутните изказвания, за да можем да участваме в тях, както това беше едно време. Благодаря ви за а, предложението. Ще обсъдим вашето предложение и решение ще бъде е, взето